Въпроси от комисията. Колеги, сесията ни ще бъде по-кратка, тъй като е спестен около половин час, така че в 8.30 трябва да приключим, за да могат да хапнат нещо преводачите и служителите и без да губим време госпожа Хедегард. Имаме 17 въпрос. Имате думата, госпожо Хедегард. Благодаря, господин председател. Обещавам да започна с кратки отговори това е документ, който е документ прият от комисията, но не е а, публикуван. Комисията възнамерява да приеме и да одобри съобщението, да бъдат преценени разходите за 30% съкръщаване на парниковите газове. Това съобщение бе поискане от съвета по околна среда от 15 марта тази година. Много малко време имахме на разположение и дебатът е много важен и е, ще има доста подробна информация, която ще обсъдим по-късно. Това съобщение, както бе поискано според директивата за търгуването на емисиите, а, в някои случаи има опасност от изтичане на газове. А, искам да кажа съвършенно ясно, че комисията няма намерение да взема решение в деня след като съобщението бъде представено и да направим 30% съкръщение. Просто искаме да гарантираме, че а, ще, след като започнат дискусиите по тези заложени цели, ще имаме здрава основа, за да можем да ги водим. Това е целта на съобщението. Е, ще направим анализ, ще разполагаме с е, разчети за разходите и ще направим един а, е, дебат по същество. Благодаря. 30 секунди. Господин Зибрал. Благодаря. В документа се казва, че новата цел за намаляване трябва да бъде постигната и това ще има особено въздействие върху Централна и Източна Европа. Комисията твърди, че се предвиждат нови средства, които ще бъдат освободени от структурните фондове. Това значи ли, че ще бъдат отпускани нови кредити? Дали ще се отеглят кредитите за пътищата. Надявам се, че почитаеме депутат ще признае това, че не можем да предоставим подробни детайли. Това е само един проект от документи, не би било уместно сега аз да изнасям подробности. Бе казано, че ние трябва да се погрижим за това, когато разходваме средства на Европейския съюз за различни цели. Трябва да положим усилия различните проекти а, да не вредят на а, климата. Ако сме решили да въведем 30% съкрещение на газовето до 2020, едва ли можем да дадем конкретен отговор на този етап? Това, което се стараем да направим е анализ и членовете на парламента и съвета също ще участват в дебата. Благодаря. Имаме два допълнителни въпроса. Госпожа Тикао и господин Дейвис. Госпожа Тикао най-напред половин минута. Благодаря ви, господин председател. Ние гласувахме един доклад за промяна на директивата относно сградите. Това е само първата крачка в един нов процес за намаляване на емисиите и за а, намаляване на за енергийна ефективност в сградите. Трябва обаче допълнителни средства и създаване на нов фонд за, е, за е, енергийната ефективност. Uh, Господин председател, нима този въпрос не обрисува мащаба на този а, проблем. Много правителства, представени в съвета, просто не приемат необходимостта от спешни мерки по отношение на изменението на климата. Лесно им е да се присъединяват към високопарни резолюции, а сега те нямат желание да се присъединят към конкретни действия. А, вие трябва да решите проблема с отказа да се действа по въпроса за климата, ако искате да постигнете нещо. Най-напред искам да проуча всичко, за което сте се договорили днес по отношение на енергийната ефективност в сградите. Много са начините да се а, засилят усилията. Има различни финансови модели, които можем да използваме и това да бъде в интерес на сградите, за да станат те по-енергийно ефективни и това не изисква непременно допълнителни средства, но ще се радвам да разгледам а, това, за което сте се споразумяли. Една от областите, в които можем още много да направим в Европа, е именно в областта на енергийната ефективност в сградите, защото там се крие огромен потенциал и, би, и е глупаво начина по който ние разхищаваме усилия и никой не излича някаква полза от това. Ние не освояваме енергията ефективно. На господин Дейвис иска искам да кажа, че отказа да се възприеме проблема с климата е въпрос, по който аз работя, когато възниква необходимост. И въпреки всички разговори в Обединеното кралство имаме един огромен дебат, който се води. продължавам да мисля, че е по-добре грешките да ги устраняваме, когато ги установим и до този момент аз не съм видяла нещо, което наистина да е насочено към основните констатации на учените, а именно, че трябва да решим проблема, че трябва да подходим към него сериозно и според мен има много други а, причини, а, на които трябва да а, погледнат с друго око скептиците по отношение на клима, като например енергийните технологии, енергийната ефективност, ако а, смятате, че не съм достатъчно амбициозна, аз смятам, че ние бихме загубили много време и много от нашата конкурентно способност през този век, защото ако предприемаме различни неща, то тогава възникват рискове от загуба на работни места. И трябва да се отнасяме много внимателно. В бъдеще ще губим работни места по тази а, е, причина и се, а, е, искам да ви уверя, че а, е, много амбициозно подхождам към въпроса за изменението на климата. Това е отрешаващо значение. Преминаваме сега към следващия въпрос, номер 18. Действия предприяти от комисията по отношение на защита на авторските права. Давам думата на комисаря Барние, за да отговори на въпроса. Благодаря, господин председател. Първите ми думи са думи на благодарност към госпожа Геринген Отенберг за зададения въпрос. Тя навлиза в сърцевината на дебата за авторските права и интернет. Много често авторските права се представят като препятствие за създаване на един дигитален пазар. Това не е справедливо защото те гарантират възвръщаемост на инвестициите за авторите. Е, това въжи и за културната област, която госпожа Геринга познава много добре, но и за индустрията. Това позволява, както казах, възвръщаемост на инвестициите, които ще позволят на съответния творец да продължи да твори. И този бизнес модел в подкрепа на авторските права съществува от стотици години. Разбира се, управлението се разширява, включва кабелната, сателитна телевизия, днес и интернет. Ето, новите технологии позволяват да се възприеме нов економически модел в реализацията на авторските права. Вместо да се предлага някаква радикална промяна на авторските права, аз искам да защитя като същевременно въведа нова рамка, в която да се интегрират новите економически модели. На 13 януари бях на изслушване и заявих, че този принцип ще ме ръководи в предложенията за законодателство. Цифровата програма, дигиталната програма, която беше приета и за която отговаря и Нели Круз, също включва темата за авторските права и интернет и аз въз намерявам да предложа една рамкова директива за колективно управление на авторските права, която ще позволи на колективните дружества да се организират по-добре, за да включат новите услуги в интернет, така наречен One Stop Shop и също времено да уеднакват правата за управление и надзор на колективните дружества за управление на авторските права, така че да се гарантира връщаемост и по-голяма прозрачност. Второ, директива за правата, които нямат известен автор, за да може да се е, дигитализира културното ни наследство. <laughs> мисля да се намери и дефиниция на европейско равнище и накрая една зелена книга за аудиовизуалното интернет съдържанието на програмието, тъй като а, непрекъснато се появяват нови а, услуги. Смятам да говоря с всички и заинтересовани страни, а, а, за да изясним съществуващите правила. Трябва да видим каква ще бъде ролята на технологията за идентификацията и заплащането на дигиталните произведения, дигиталния дигиталната преса и как да се борим по-ефикасно срещу пиратството по интернет. Методът ще бъде про, ще изслушам всички заинтересовани страни, като ще предложа мерки, за да възникне нов економически модел, без да имам априорни мнения по типа на меса, който ще възприемем. Надявам се, че ще намерим е, решения, които да удовлетворяват всички е, това ще позволи да се стимулира вътрешния пазар и дигиталния пазар а, за да може е, това да бъде един политически и економически стимул, стимул за културния сектор. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Cieszą mnie te inicjatywy podejmowane. Благодаря ви, господин комисар. Винаги приветствам вашите инициативи. Искам да ви задам допълнителен въпрос. През 2008 година комисията признава ли, че системата за изключения спрям от 2001 година за авторските ви права не е достатъчна и не защитава достатъчно правата и на потребителите, и на авторите. Е, задължителните изключения са, разбира се, от голямо значение и необходими за библиотеки и други институции. Но какво, е, какви ще бъдат е, решенията на комисията по повод тези изключения? Госпожо депутат, вие наистина зададахте въпрос по по един, по един проблем, който аз исках да засегне. По, що се отнася до нашия, а, нашия подход е да има общо европейски лиценз, защото това ще бъде много по-ефективно, отколкото едно ново авторско централизирано право. Е, въпроса. Е, има много аспекти, включително и въпрос е, свързан с проблемите, с които се сблъскват незрящите или злезрящите. Госпожа депутат, ако искаме да бъде ефек, ефективни, трябва обаче европ, европейския закон или европейското правило да бъде е, да вземе превес над е, националните е, е, закони или правила. Това ще бъде трудно приемливо за държавите членки, но дори и това да стане, Подоб, подобно правило не може, не може да се прилага към старите е, творби, а ще, ще се прилага само към новосъздадените творби. Затова казах, че е, смятам, че трябва да се работи е, по директива за творби, чието автори са непознати. Благодаря ви. Госпожа Зико, допълнителен въпрос. Благодаря ви, госпожо, господин, господин председател. Е, господин комисар, е, предвиждате ли преразглеждането на директивата за авторски права в едно е, в обществото на информацията. Това защото е необходимо да има правна сигурност и защото държа, различните държави членки тълкуват по различен начин правилата. Затова смятам, че тази е, директива трябва да се преразгледа в светлината на Лисабонския договор. Госпожо, съвсем накратко, за момента нямаме намерение да изменяме каталога с изключенията в директивата от 2001 година. Възприели сме прагматичен постепенен подход с тези три инициативи за колективното управление, произведенията без автор и зелената книга и точно в тези рамки ще засегнем и въпросите, които повдигнахте, но няма да променям каталога с изключенията. Move... Благодаря. Продължаваме с 19-ти въпрос. Картата за помощите в Европа. Приветстваме госпожа Малмстром. Тя ще отговори от името на комисията. Благодаря, господин председател. Бях помолен от господина Омуния да отговоря на този въпрос. Не виждам господин Кели тук. Виждате ли го някъде? Да. Здравейте. Благодаря ви, господин Кели. За да гарантираме приемственост в усилията за регионално развитие, комисията реши през 2006 година списъкът с регионите, които са част от тези карти да бъдат част от тези карти от 2007-2013 година. Имаме насоки за национални и регионални помощи и може да възникват е, положения, при които се налагат промени. Според 104 точка от насоките има възможност да бъде направен междинен преглед на тези карти съобразно е, член 107c от договора за Европейския съюз. 17 от тези държави решиха да се възползват от създадената възможност. Според този междинен преглед, до половината от регионите могат да получат помощи, имат право на такива помощи. При определени условия също така е възможно помощта да бъде увеличена за определените региони. Като част от този междинен преглед, допустимостта до тези средства на някои от регионите се оценява на базата на а, средните показатели според Евростат т.е. произведена продукция на глава от населението. Това дава възможност да се гарантира помощите да бъдат обвързани с економическото развитие на регионите, регионите, които са в по-неблагоприятно положение. Всъщност само три от държавите членки, обхванати от този междинен преглед, решиха да а, приложат тази възможност. Мнозинството от държавите членки смятат, че Економическата криза не е засегнала толкова тежко тези региони и въпроса с а, помощите. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря ви. Очудващо е, че само три държави са направили постъпки за получаване на помощ. аз самия съм от е, район, в който хиляди работни места бяха загубени, 3000 по-конкретно. И към днешна дата 800 души загубиха работата си в фармацевтична е, компания. Това е в Южна Ирландия. Това е, е, всъщност малък процент под 0, и нещо и нашето правителство не е направило постъпки за тези помощи. А, по този начин правителството не може да приложи активни мерки от гледна точка на държавата да подпомогне тези предприятия и а, това не е прогресивно. Трябва да се търси друга стратегия, защото според мен тези карти за държавни помощи отдавна са устарели. Благодаря на господин Дейвис, госпожа Малмстрюм. Да, наистина, както почитаеме член на парламента спомена, само три държави са направили постъпки но така стоят нещата. Това са числата, с които разполагаме от тази сутрин. Много от държави членки и много от регионите пострадаха сериозно от економическата криза, но може би някои държави членки се намерили други средства, други начини да се справят с проблема. Много малко са държавите членки, които наистина са се възползвали от тази възможност. 17 имат право на помощ, но само 3 са се възползвали. Основната цел на дългосрочната програма е всъщност да има приемственост в регионите, за да да могат да, да планират за а, дългосрочни а, действия и да преодолеят кризата. Обедена съм, че комисарят Алмуния ще бъде готов да обсъди този въпрос с вас на по-късен етап. Благодаря, госпожо комисар. Следващия въпрос е номер 20, посол за сътрудничеството между Европейския съюз и Украина. Госп... Комисар, госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви много. Благодаря, господин Посълт, за този въпрос по една много важна тема. Граничните, сътрудничеството между гранични полиции е от компетентността на Европейския съюз. Ние обаче под, подкрепяме под, сътрудничество с Украина, защото миналата година беше е, подписано споразумение между Европол и Украина за борба срещу тероризма и трансграничното престъпление. В споразумението обаче не се предвижда е, обмяна на информация за по подобна информация се може да се, информ... да се, да се обменя само между страните, които са подписали споразумение в Европейския съюз. Затова Украина ще трябва да се присъедини към съответните е, документи. Украина трябва да създаде система за защита на личните данни, която да отговаря на европейските критерии, която да бъде е, под контрола на, на, на съответните европейски органи. Ни. а също така подкрепяме сътрудничеството с полицейското сътрудничество с Украина чрез един а, про, твининг проекта и заедно с а, Фронтекс и други агенции. Подкрепяме също така и подпомагаме полицейското сътрудничество между Украина и Молдова. Господин посол, благодаря ви, госпожо комисар, за отговора. Едно допълнение. Как стои въпроса с помощта за подготовката и обучението на полицията и укрепването на съдебната система в Украина? Това в рамките на партньорството ли се извършва по линия на политиката на съседство, дали европейската полиция като цяло е, е, участва или само държавите членки? С е, Украина продържаме постоянен диалог. Господ комисара Фюле представи един модел на сътрудничеството и аз участвам също, защото това включва и вътрешните работи. Предприели сме мерки, за да подпомогнем украинските власти в тази област. И това след, ще се обсъди след няколко седмици на среща с украинските власти. За сега не сме, не предвиждаме конкретно конкретни мерки за обучение на, поли, на полицаи, но това може да бъде обсъдено. Украина е важен наш партньор, така че за нас и е от наш интерес също да имаме е, по-добро сътрудничество. Ние сме готови да подпомогнем Украина и да е, подпомогнем страната в дългосрочен план в тази област. Благодаря ви. Въпрос 21 от господин Папа Николао за престъпленията в Европа. Госпожа комисар. Много уважаеми господин депутат. Последните статистики за криминалните престъпления на Евростат обхваща 98-2007 година и тя не показва а, споменатото от депутата увеличение на престъпността. Комисията е поела ангажимент да представи уместни предложения, да предвиди мерки за предотвратяване и борба срещу различни а, е, прояви на престъпна дейност. И по Стокхолмската програма има комплексна програма за правосъдие, а, защита на правата на гражданите и сигурност. Плана за действие от Сокон бе прият и заместник председателя Рединг беше тук да ви го представи, да го обсъди с вас в това пленарно заседание. По-късно по тази година комисията ще представи и съобщение за стратегията за вътрешна сигурност. Ще има различни предложения за оценка на заплахите през следващите 5 години. Разбира се, организираната престъпност също ще бъде включена война. Общите заплахи изискват съвместни е, действия, които трябва да бъдат предприяти ефективно от частните организации, държавните институции. Искам да спомена три вида престъпления, които са наистина европейски по своя характер и международни трафика на хора, киберпрестъпленията и а, е, кражба на документи за самоличност също се подготвят оперативни законодателни предложения и по този вид престъпност. Сътрудничам си с Европейския парламент, с държавите членки, с НПО-тата. Сътрудничество, диалог, координация, това са ключовите думи за бъдеще въвеждане на общи практики, на стандарти, обучение, подготовка, разработки. Сътрудничество с страни кандидатки и трети страни също е важен елемент в решаването на този проблем. Искам да подчертая тук, че амбициозният подход е, по вземането на решение зависи и от е, волята на държавите членки. Ефективното прилагане на приятите мерки зависи от националния ресурс, който е заделен за постигане на целите. Комисията може да подпомогне държавите членки чрез финансови програми за сътрудничество на европейско равнище и, както всички знаем, Лисабонския договор предвижда и компетенции за Европейския парламент и искам тук да подчертая, че и вие носите отговорност и ще играете важна роля по определене на характера на сигурността в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Господин Мичел с допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Прочетох доклада на Европейската централна банка от миналата година. Един от въпросите, които беше споменат, е значителното увеличаване на фалшифицираните 500 евро банкноти. А, може би тези банкноти са използвани за изпиране на пари и други престъпни цели. В Обединеното кралство ние наистина сме загрижени от това. Искам да а, помоля комисаря да а, има предвид да влезе във връзка с Европейската централна банка и да се обсъдят а, тези а, проблеми с банкнотите а, от по 500 евро а, и да се проследи за какви престъпни престъпни дейности са използваните. Аз лично не съм виждала такава бъкнота, но комисаря има думата. Благодаря на господин депутата за, този, за тази информация. Разбира се, ще проучим и ще видим дали как, какво, какво може да се направи, какво наистина, какви са съмненията. Аз не съм в течение и не мога да ви, да ви отговоря а, за сега допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, много ви благодаря за отговорите. Бяхте изключително точна и много искрена. Оценявам тази откровенност и конкретния ви отговор. Особено съм ви благодарен за припомненето на данните, които обаче се отнасят само до 2007 година. След това установихме, че трима невинни са били убити от манифестиращи хора, които всъщност манифестират за по-добро бъдеще. Дали комисията възнамерява в това отношение да вземе по-системни мерки? Или може би да се обърне към държавите членки по-настоятелно, за да може статистиката да бъде актуализирана и да имаме надежни цифри, за да преценим положението. Благодаря, господин председател. Разбира се, и комисията, и аз а, така изразяваме нашето възмущени от това, че трима невинни са загинали и изразяваме своите съболезнования към техните семейства. Както казахте, наистина трябва да усъвременяваме статистиката, с която разполагаме и Евростат го прави но не предвиждаме никакви нови инициативи в тази област за сега. Разбира се, тези престъпления са ужасни, но а, нашите правомощия са в областта на трансграничните престъпления и можем да укрепим европейските органи, но в, в, за момента ням, не, не възнамеряваме да предприемеме никакви инициативи в тази облак въпроса на господин Понт за обща европейска визова политика. Е, Благодаря, господин председател, многоуважаеми член на парламента. Политиката за визите на Европейския съюз е хармонизирана. Тя е основана на три правни инструмента. Регламент 539 визирани са третите страни, които имат или нямат виза. Освен това, а, съобщението за шенгенските визи и 1683 наклона черта 5, в който се определя вида на визите и изискванията, свързани с тях. Първият регламент, който споменах, въвежда списък с трети страни, чието граждани се нуждаят от визи при преминаване на границите. Това е тъй наречения негативен списък, а имаме и позитивен списък на граждани, които не подлежат на издаването на визи на базата на различни критерии, като един от тях е реципрочността. Този регламент се прилага спрямо всички държави членки с изключение на Обединено кралство Ирландия, също така и Исландия, Норвегия и Швейцария. Принципът на реципрочност предполага, че когато имаме граждани от трети страни, които са освободени от визи и пътуват до Европейския съюз, то тази трета страна трябва реципрочно също така да предвиди отмяна на визите за граждани на Европейския съюз, когато тези граждани пътуват в въпросната страна. Положителните списъци, когато те поддържат визите за една, две или повече държави членки, е, се прилагат и принципите на реципрочност. Комисията би могла да предприеме стъпки за възстановяване на безвизовото пътуване за трети страни, ако това е невъзможно, да предвиди наказателни мерки за спазване на изискванията по отношение на тези страни. Това се е доказало като а, ефективен а, метод. А, доказва го и доклада за реципрочността и този механизъм се използва 2005 година. 75 случаи имаме на нереципрочност за граждани от трети страни и съответно са изпратени уведомления. От там нататък реципрочност бе въведена по отношение на повечето от тези страни, като Япония, Сингапур, Панама, Австралия, Коста Рика и съвсем наскоро комисията приключи разговор, преговорите с Бразилия и скоро предложението ще бъде внесено в съвета. Принципа за реципрочност съществува и по отношение на Канада и САЩ. Механизмът не се прилага към трети страни в негативния списък, когато се прилагат различни а, а, условия по отношение на различни страни. Не се предвиждат специфични механизми, за това е много трудно на Европейския съюз да се намеси. Господин Поц има възможност за допълнителен въпрос. Господин председател, госпожо комисар, ако Комисията гарантира общата визова политика. Искам да ви благодаря за обяснението. Тази политика стъпва на принципа за реципрочност. Тогава колко време е необходимо на комисията, за да спре да толерира този режим, който беше наложен от Канада по отношение на Чешката република, една държава членка на Европейския съюз? Благодаря ви. Благодаря много. Да, много добре познавам този проблем, който споменахте. Комисията а, действа активно. Канадските власти отвориха офис в а, Прага. Това беше едно от условията, както и с, с изработиха пътна карта за премахване, постепенно премахване на визовия режим. Ние сме създали една работна група, която да проследи това. Канадците казаха, че ще променят законодателството си и този закон ще бъде скоро разгледан в техния парламент. Ние работиме с чешките власти, за подпомагаме диалога в една конструктивна атмосфера, за да се за да има решение на този проблем. И по време на съвета през юли този проблем ще бъде обсъден. Съжалявам, че този проблем все още не е решен, но ще се опитаме с колегите да намерим решение на този проблем, колкото се може по-скоро. Въпрос 23. Господин Арзо госпожо комисар. Имате думата. Е, благодаря ви. Много ми е наситен дневния ред днес. Е, трябва да припомня тук, че доста трудни бяха преговорите с Турция още с мандата, възлагането на мандата през 2002 година. Много положителни стъпки бяха направени между време, но миналата година заключенията на съвета за миграцията завършиха с положителни препоръки. Шведския външен министр Билдстром и председателя Барозо посетиха Турция. Постигнат беше напредък. Няколко пъти бяха водени разговори и тази есен и сме близо до достигане на споразумение по споразумението за реадмисия. Текстът е балансиран, той отразява а, притесненията на турската страна. Надяваме се, че текстът ще бъде окончателно оформен в най-кратки срокове. Поддържаме връзка с турските власти намерението ни споразумението да бъде окончателно оформено, да приключат разговорите преди съвета през юни месец. Вие ще бъдете информирани и след като стигнем до заключителен вариант, ще ви бъде представено. По отношение на Frontex няма пряка връзка между разговорите и е, споразумението за реадмисия. Независимо от това, комисията предприема необходимите стъпки, за да има съответно съответствие, когато се решават сходни въпроси. Комисията не е в позиция да прави коментар по отношение на определенето на а, територията на дадена страна. Това е въпрос на международно право и на а, властите в съответната държава. Полагаме усилия да бъдат предоставени необходимите данни на трети страни, като на Пример, информация за въздушен превоз по граничните райони. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Виждаме, че винаги е трудно да се получат конкретни отговори на този род въпроси, които много често задаваме може би е езиков проблем. При всяко положение е, има доста препятствия за сключването на споразумение с Турция. Те са от турска страна и бихме желали да бъдем държани в течение. По време на посещението на турския премьер в Атена беше подписано споразумение за отношението към незаконните емигранти от Турция в Гърция. Беше подписан протокол. Това ще има ли някакво влияние върху възобновяването на преговорите между Европейския съюз и Турция по същия въпрос? Без да знам какви са точно подробностите на това споразумение, смятам, че това показва, че наистина има един, един конструктивен подход от страна на турските и гръцките власти. Същевременно има успоредни преговори с Турция в конструктивна атмосфера и това показва, че наистина Европейския съюз трябва да постигне и има интерес, интерес и от турска страна да постигнем споразумение по реадмисията в интерес на двете страни. Благодаря ви. Не, не, не, не, не сме свършили, господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, <coughs> е, за първи път задаваме въпрос по тази тема. Отговори ни се, че Фронтекс обсъжда техническите условия с Турция. В Комисията за гражданските свободи вие дадахте подробности по всички аспекти, които са от нашите правомощия. Заявите, че споразумението с Турция за незаконните мигранти се финализира. Обаче Искаме да знаем това, такова споразумение няма ли да има последици за Фронтекс, който е на предния фронт в борбата срещу незаконната миграция. Не знам как ще се обвържат тези два аспекта, но ми се струва, че в споразумението трябва задължително да се спомене Фронтекс. Да, благодаря ви. Имах въз... имах възможност да разговарям с Комисията по граждански свободи миналия понеделник и повтарям, че наистина има постигнат напредък в преговорите с Турция. Що се отнася до Фронтекс и е, контрола по границите в Турция, Продължават а, е, дискусиите, има известни технически уточнения и от, а, е, споразумения, които са постигнати. Разбира се, Фронтекс е много важен е, орган в цялата тази при решението на този проблем, но преди всичко трябва да постигнем ние трябва да постигнем споразумение, а след това това ще се отнеса и за Фронтекс. Сега въпроса на госпожа Благодаря много. Благодаря на Сара Латфорд за въпроса. Виждам, че проявява е, интерес и аз проявявам интерес към този въпрос. Няма нужда да казваме, че и свободата и сигурността вървят ръка за ръка и върховенството на закона Борбата срещу тероризма е основен принцип в Европейския съюз. Трябва да има пълно уважение на правата на човека. Европейския съюз трябва да послужи за пример в това отношение. Това е основна предпоставка за да има доверие и легитимност, а също така и взаимно доверие между а, националните власти и обществеността. Комисията следователно ще продължи да се придържа към а, стратегията против тероризма, а, като поеме ясен ангажимент за закрила на основните права. Това, което бе споменато като прехвърляне при предаване при особени условия винаги е било обект на оценка от комисията и комисията възнамерява независимо и непредбудено да продължи с проучванията в това отношение. Това проистича от Европейската конвенция за правата на човека. Целта е да се определят отговорностите и да бъдат изплатени обещетения на пострадалите. Комисията насърчава Полша и Румъния да проведат разследвания по отношение на а, предявените а, твърдения за незаконно задържане. А, литовските власти също така предприеха мерки, които ние приветстваме за провеждане на разследване. Що се отнася на тайните а, полети, комисията а, в контекста на съобщението за гражданското въздухоплаване от 2008 година е постановила своето решение. Минали януари влезе в сила това решение с допълнителни мерки за контрол на въздухоплавателните средства и в рамките на нашите компетенции ще се стремим да прилагаме това бе предоставена информация по документа за тероризма и основните права. Това е всъщност един синтез на отговорите на държавите членки по наказателно право, административното право, процесуалното право в борбата срещу тероризма. Всички държави членки отговориха на тази анкета и сега ние в комисията а, обобщаваме а, тази информация и мерките за борба срещу а, тероризма предвид влизането в сила на Лисабонския договор. А, борбата срещу тероризма се води от държавите членки на национално равнище и тази програма няма да бъде целево оценявана но ще продължим да проследяваме как се развива темата в държавите членки, особено когато имаме претенции и подадени искове в националните съдилища, за да може политиката, която се разработва, да бъде прилагана. Благодаря. Баронеса Латфорд има думата. Госпожо Малмстром, може би не сте чували тази поговорка, но а, която е в духа на крадеца, а, е, е, крещи дръжте крадеца. А, това, което вие казвате е окоръжително то укрепва мерките за контрол и механизмите, които комисията би имала в бъдеще. Но всъщност миналото е на лице. Държави членки са участвали в нелегално прехвърляне и изчезване на задържани лица. Това означава, че, имало, че не е имало достатъчен контрол и надзор. Има една голяма пропаст между реторика и действителността. И никой не носи отговорност, не е подведен по под отговорност. Комисията може ли а, да помисли за това, което може да се направи като в качеството и на пазител на договорите. Държавите членки трябва да изпълняват своите задължения. А, как могат да бъдат водени разследвания, да бъде направена една обществена акета, например, действията на правителството на Обеденото кралство, за да знаем наистина какво са правили те в миналото. Благодаря, госпожо комисар. Мисля, че работата, която бе свържена от Европейския парламент по този проблем, беше от голямо значение точно за тайните полети, издърване на информацията и това така беше, то бе, бе подкрепено от общественото мнение, което искаше да знае истината. Комисията продължава да работи по този въпрос. Единното европейско небе ще ни позволи да упражняваме допълнителен контрол и мога да ви уверя, че ще продължиме да търсиме истината. Нямаме много конкретни факти, на които да стъпиме, но при всички случаи ще бдиме това да не, да, за бъдеще, това да, да, не, да не бъдат елементи, които да се включват в европейската политика за борба с тероризма. Госпожо комисар, искам да поискам информация по важна тема борбата срещу тероризма, и изисква сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Смятате ли, че в държавите членки има тенденция за повече сътрудничество или за, за споделяне на чувствителна, конфиденциална информация в борбата с тероризма. Има ли нещо положително? Благодаря ви. Борбата срещу тероризма е естествено основен, основна политика на Европейския съюз. Основните действия и дейности естествено се извършват от националните органи, държавите членки. Ние можем да създадем правна рамка, да бдиме, защото хартата на основните права да се прилага. Ние можем да, да помогнем за издирване, да подпомагаме жертвите и така нататък. Мисля, че има доста добро развитие на сътрудничеството, на сътрудничество между държавите членки. Разбира се, все още има проблеми при обмен на чувствителна информация, защото е, тук става въпрос на доверие, а това доверие може да се създаде само когато има една хармонизирана е, система и наистина в тази област ние можем да помогнем в рамките на, Лисабон, на Стокхолмската програма. Подобна, с подобно сътрудничество ще се засили е, вътре в Европейския съюз, но и с трети страни, като разбира се всичко това ще стане, като се е, се е, ди за защитата и зачитането на основните права. Благодаря ви за подробните отговори в тази сложна област. Сега въпрос са 25, 6, 7 на госпожа Магинес. Uh, Господин председател, моля да ми извините, ако съм ви прекъснала, но Мога ли да ви помоля да поясните кои въпроси всъщност ще бъдат засегнати и дали трета част от въпроса, защото всички ние трябва да присъстваме и на други заседания. Моля да кажете кои въпроси ще отпаднат. Малко вероятно е да стигнем до 33-ти въпрос. Ако изчаквате този въпрос, няма смисъл. Сега ще се займем с 8 въпроса. Всъщност това са един съчетани въпроси с един отговор. След което ще дам възможност за задаване на допълнителни въпроси. Ще приключим в 8.30, пояснявам, защото и служителите и преводачите трябва да вечерят преди да възобновим в 9 часа. Господин Таяни, имате думата. Благодаря. Господин председател, а, ще говоря по един въпрос на малките и средни предприятия, които са приоритет за комисията, която е убедена, че те играят максимална роля за избягването на социална криза, съпътстваща економическата и финансовата криза. С приемането на закона за малкия бизнес бяха осъществени сериозни постижения. Комисията прие пет законодателни е, предложения и влязаха, е, които влязаха в сила е, регламента, директивата за закъснелите плащания, регламента за статута на частните дружества, които още се обсъждат в парламента и съвета и други. Комисията също така има и незакателни предложения, които ще имат влияние и ще улеснят малките и средни предприятия, ще, като подобрят законодателството което е, ги урежда и особено плащанията и други е, сфери на счетоводната отчетност. Е, освен това, предвиждаме преразглеждане и актуализиране на така наречения Small Business Act като малките и средни предприятия са първите, които се възползват от мерките, прияти в плана за економическо възстановяване мерките, които бяха прияти, също така позволяват да се улесни достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Въпреки това е необходимо да се продължи работата по прилагане на Small Business Act на национално равни, равнище. А, да се направи така, че приетите на европейско равнище принципи да бъдат прилагани на национално равнище грижата за малките и средни предприятия е част и от стратегията на Европейския съюз до 2020 година и а, ще, това ще бъде проверено, когато правим оценка на прилагането на стратегията в държавите членки. А, комисията приканва държавите членки да приемат редица мерки, в полза на малките средни предприятия въз основа на Small Business Act, на закона за малките предприятия и да вмъкнат подобни мерки в националните си програми за реформа. Предвижда се също така един задълбочен преглед, за да се преценят постигнатите постижения възоснова на сегашното законодателство и в рамките на осъществяването на стратегията до 2020 година. По отношение на подобряване на достъпа до кредити и стимулиране на иновационната дейност, както и поощряването на интернационализацията на малките и средните предприятия предприемачите ще са е, основните ползователи на тези нови инициативи. Е, Европейската комисия отблизо следи как се развиват нещата с достъпа до финансиране, сътруднически с Европейската централна е, банка, за да проследи проучванията, анкетите по въпроса. Бяха прияти редица програми за финансова помощ на малките и средните предприятия за развитие на тяхната дейност. Програмата за поощряване на конкурентноспособността и иновациите предвижда ползването на редица финансови инструменти Европейски инвестиционен фонд, за да може да се оцени риска и да се е, подпомогнат предприятията. Предлага се широка гама специални финансови продукти, които ще позволят развитието на малките и средните предприятия на цялата територия на Европейския съюз. Също така важен е пър, е, инструмента за микрофинансиране, който е предназначен най-вече за микропредприятията, които се сблъскат с затруднения при намирането на финансирането кредитите за е, СМН е, също бяха предпри... подобрени благодарение на намесата на а, междинни банки между Европейската инвестиционна банка, които а, диверсифицират а, формата на отпусканите кредити. Бях отпуснати 30 милиарда евро като, е, което 55% е повече в сравнение с миналото година. Над 75% от 20 милиарда евро бяха отделени за малките и средни предприятия, които бяха крайните бенефициенти. Това в целия Европейски съюз. И накрая комисията преди няколко дни организира конференция на високо равнище, обединяваща банките, фондовете и представители на малките и средни предприятия, където имаше и представители на Европейския парламент. На нея беше анализирана актуалната ситуация на пазара и достъпа на малките и средни предприятия към дофинансиране. Бяха обсъдени възможните бъдещи дейности в полза на предприятия, за да се поощрява въз... економическото възстановяване и економическия растеж. Ние непрекъснато обсъждаме това с финансовите институции, фондовете за рисков капитал и представители на малките и средни предприятия. Превиждат се три месечни с срещи под егидата на Европейската комисия. Това ще бъде първият етап на една стратегия за изпълнението на един план за действие за поощряване на важната роля на СМЕ в Европейския съюз. Искам да информирам парламента, че първата седмица, през първата седмица на малките и средни предприятия, която беше организирана. Имаше многобройни участници, които засегнаха многобройни теми. Тя ще бъде от 25 май до 1 июни и в не... И след това в Мадрид се предвижда също среща за, на предприемачите в Мадрид. Както виждате, е, действаме така, че е, е, да помогне на малките и средни предприятия, които гарантират заетостта в Европейския съюз. Защото ние знаем, че преструктурирането на голямата индустрия води до загубата на работни места. Затова трябва да реконструираме заетостта, като разчитаме на малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика. Благодаря. Малко ще сменим процедурата, тъй като се получи доста комплексен отговор на въпросите. Има по половин минута за допълнителен въпрос. Госпожа Харкин. Благодаря. Искам да поздравя комисаря за постигнатия напредък. Вие говорихте за един от основните проблеми, именно недостига на капитали. Споменахте Европейската инвестиционна банка. Тя предостави средства на ирландските банки, за да ги препредоставят на фирми, но те не бяха предоставени, именно защото МСП-тата се нуждаят от рефинансиране. Европейската инвестиционна банка имаше възражения, защото тези средства са за инвестиции. Така че някакви мерки мерки трябва да бъдат предвидени, за да могат МСП-тата да кандидатстват за средства и комисията би могла да се намеси. Бихте ли е, подкрепили някаква схема за гаранции за МСП-тата? Господин Хигинс има думата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното от комисаря. МСП-тата са изключително важни, особено а, предвид създаването на работни места, но също така и поради факта, че те оцеляват по-дълго от огромните корпорации, които всъщност не носят никакви ползи за а, регионите по места. Огромната пречка е липсата на финансиране. Господин комисар е спомена това. Прекалено много бюрокрация има обаче. Благодаря, господин Мечо. Благодаря, господин председател. Искам да попитам комисаря дали би помислил за проблемите с непрякото финансиране за МСП-тата и какво имам предвид. Не знам у вас как е, но в моята страна няма банкови менеджери – когато се дават средствата на банките, банките вече не преценяват предисторията, постигнатите резултати, автоматизиране процеса на предоставяне на средства. Когато се гласува, имате един глас. Ако всяко МСП, ако всяко МСП създаде едно работно място, ние ще приключим с безработицата. Така че Европейската инвестиционна банка и вие трябва да използвате своето влияние, да се върнем към традиционните банкови менеджери, които да третират МСП-тата равнопоставане, както беше в миналото. Благодаря. Господин Алвард, половин минута. Въпросът към комисаря е дали смятате, че малките и средните предприятия наистина могат да постигнат резултати? Европейския съюз и държавите членки би следвало да създадат една среда, при която предприемачите и семейните предприятия да могат да оцелеят и да процъфтяват и да не им се а Често се случва така при съществуващи економически климат господин комисар. Моля ви да бъдете кратък, защото трябва да приключим в 8.30. Съжалявам за това. Моите извинения приемете. Благодаря, ще бъда кратък. Да, споделям коментарите на депутатите по отношение на Европейската инвестиционна банка. Аз лично се намесих незабавно след назначаването ми като комисар, заедно с говори с председателя Майштад, като е, поисках 30 30 милиарда за сред... МСП да, да бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка на МЕСА, която стана незабавно след моето изслушване, когато бях назначен за комисар по индустрията. Председателя на банката беше доста положително настроен по отношение на един начален блок и така пър, първоначално бяха отпуснати 5-6 до 7 милиарда от 30-те, които бяха предвидени. А, това беше случай на дерогация. А, по отношение на банките, както и банковата система в Европа, както беше подчерта господин Мичел, банковата система в Европа е много различна. Има банки, които се занимават само с финансови спекулации. Слава Богу, обаче има една мрежа от банки, които стимулират и финансират предприемачите. И е много важно да направим така, че да не се случи това, което се случи в Съединените щати. Преди няколко дена с участието на е, ваши колеги парламентаристи е, обсъждахме една стратегия направихме нещо като форум, който прие план за действие за отпускането на креди, за, кредити за поощряване на конкурентоспособността в малките и средни предприятия и иновационната дейност. Не може да има новаторска дейност, ако няма необходимите средства. Затова основният ми ангажимент е да а, обвържа и банките а, да се ангажират да отпускат кредити в бъдеще това ще бъде един но много силно действие, силен сигнал за стимулиране. Европейската инвестиционна банка и нейните двама заместник председатели участваха в дебата и се присъединиха към тези цели, тези, защото МСП са най-добрият инструмент за излизане от кризата – и приключвам, ще кажа, че економическата и финансовата криза може да се превърне в социална криза, ако не стимулираме МСП да изиграят своята роля. Затова те трябва да бъдат подкрепени и в финансово отношение, да, за да могат да се развиват. Знаете, че нашата цел в пазарната економика е МСП да станат все по-конкурентни, и е, в рамките на Лисабонския договор това ще доведе една истинска социална политика. Uh, uh, е, извинявам се на колегите, че просто съкратихме парламентарния контрол, но просто предишното предишната точка продължи половин час по-рано. Въпросите, на които не, не е отговорен, ще получат писмен отговор.